Не бива да изолираме страните, които в момента са в криза. И е, трябва да приложим економическа солидарност на всички нива. Благодаря. Благодаря, казва председателя.